процедурата за освобождаване отговорност не е достатъчна като мярка, така че мисля, че основното е да реформираме именно нея. Колеги, преди да продължим с отделните оратори, искам да а, се позова на член 216 от вътрешния регламент, който ми позволява да направя някои декларации, спазвайки срока. Трябва да направя четири уточнения. Водещите комисии предадаха следните поправки и уточнения. Първо, по отношение на позицията на парламента на първо четене от 24 ноември 2010 година по отношение на директивата на парламента и съвета за ограничаване на приложението на някои опасни вещества, прилагани в електрическите и апарон... електронни уреди. Второ, от 16 февруари 2011 година по отношение на директивата на парламента и съвета за изменение на директивата от 2001 година, директива 883 за пускане на пазара на фалшифицирани лекарства. Трето, позиция на парламента на първо четене от 23 април 2009 година по отношение на директива на парламента и съвета, изменяща директива 116-2006 година на парламента и съвета за срока на защита на интелектуалните, на авторските права и становище от 11 ноември 2010 година на парламента за директива на парламента и съвета за а, управителите на инвестиционните фондове, както и директива 41 2003 година регламент 1060 от 2009 и 1080 от 2010 година, съгласно член 216 от вътрешния регламент. Тези уточнения се приемат ако до 48 часа група от 40 депутата не поискат те да бъдат гласувани. Текста на тези уточнения може да бъде намерен сега продължаваме с отделните оратори.